Witam Państwa serdecznie. Добър ден, уважаеми дами и господа. Преди всичко, днес ще разгледаме опазването на околната среда чрез съското стопанство и имаме удоволствието сред нас да е професор Готлипаш, който е председател на Европейската федерация по земеделието, опазващо природата. Добре е дошъл, господин Баш. Много се радваме, че сте тук сред нас. И тук ще разгледаме реалното прилагане на селскостопанските мерки по опазване на околната среда и адаптиране към измененията в климата. Тази федерация, която беше създадена през 1990 година, призовава към широко разпространяване на земеделие, опазващо околната среда или устойчиво земеделие в цяла Европа. И това, разбира се, е нещо, което е много важно при производството на хранителни продукти, но също така е жизненно важно за устойчивото управление на земите и също така опазване на екосистемните услуги. Виждаме един доста амбициозен доклад по измененията климата и земеделието, опазващо околната среда. И този доклад е издаден от Европейската федерация. Всяка година се издават такива доклади. И бих искал да посоча, че Парижкото споразумение от 2015 година и целите за устойчиво развитие на програмата 2300, както и други международни програми, всички призовават към модели за устойчиво производство, което да позволи да се преодолеят последиците от изменението в климата. Много е важно, разбира се, ние също работим по това. От друга страна, влушаването на качеството на почвите е много сериозен проблем и това е сред приоритетите на сегашното председателство. Заповядайте, господин Бах, имате 10 минути на разположение максимум. Малко, ако превишите времето си, не е проблем. Заповядайте. Благодаря много, господин председател за добрите думи и за вашето въведение от името на Европейската федерация за консервационно земеделие. Искам да ви кажа колко се радвам да съм тук и да имам възможност да ви представя целите на нашата федерация в посока опазване на околната среда и за изпълняване на всички цели по опазването на околната среда. Нашата организация е европейска организация. Имаме представители в цяла Европа, на север, на юг, на изток, на запад. Ние обхващаме 15 европейски организации със седалище в Брюксел. За тези от вас, които не са запознати с концепцията за консервационното замеделие, искам да припомня принципите. А, това е минимална обработка на почвата, постоянна почвена покривка и а, редуване на културите и биоразнообразие. Това са трите стълба на, а, наше, на консервационното земеделие. Можете да намерите тези принципи и в естествените екосистеми в тези естествени екосистеми, обикновено почвата е много по-богата. Нашата идея е да пренесем тези принципи на естественост върху земеделието. Как правим това? Виждате, че използваме специални машини, които щадящо обработват почвата Основаваме се също така на използване на остатъците от културите отглеждани преди актуалната култура. Използваме и а, култури, които покриват а, почвата и мулч. По този начин успяваме да, органи... да ограничим емисиите от а, въглероден а, диоксид. По този начин въглеродът остава в почвата и земеделието се превръща в поглъщател на емисии, а не в причинител. Вие, разбира се, познавате целите на ОСП и сте наясно колко е трудно да се постигнат всички тези цели едновременно. По време на обсъждането на последната реформа на ОСП ние публикувахме тази брошура, за да покажем колко е разпространено и по, по колко а, а, значителен начин използването на консервационното земеделие може да допринесе за опазването на околната среда и постигането на целите. Аз съм донесъл и електронна версия на моята презентация. Можете да разполагате с всички документи. А, всичко това се отнася до а, използването на консервационното заведение за постигането на целите а, и да, смек, да се смекчат последиците от а, климатичните промени. Потенциала на консервационното земеделие, ако то се използва в земеделието, може да допринесе за спестяването на 200 милиона тона въглероден двуокис. Това се равнява на 50 топлоелектроцентрали на въглища. Виждате какъв голям потенциал има тази форма на земеделие. Знаем също така, че емисиите от земеделието също са проблем. Средно те представляват 10% от парниковите газове, изпускани в Европейския съюз. Само чрез консервационното земеделие ние бихме могли да намалим емисиите въглероден диоксид а също така да намалим използването на горива и по този начин допълнително да намалим емисиите въглероден диоксид. По този начин консервационното земеделие може да се превърне в средство за улавяне и съхраняване на въглерод в почвата. виждате а, различни начини за прилагане чрез различни култури на консервационното земеделие. А, имаме добри примери от а, Испания, например. Всъщност, а, изгарянето на остатъци от култури и оранта допринасят за обедняването на почвата и за лишаването и от естественото и съдържание на въглерод. На тези две карти виждате съдържанието на органичен въглерод в почвите в Европа. На първата карта същевременно са отбелязани почвите, които са в риск от недостатъчно съдържание на въглерод в почвата или недостатъчно добър баланс на въглерод, което се отразява, разбира се, и на добивите. На картата от ляво виждате колко пъти а, и по какъв начин се отразява на добивите този недостиг на въглерод. Много държави в Европа страдат от недостатъчни или от намаляващи добиви в последните години. Това е свързано с недостатъчния въглерод, съдържащ се в почвата. Как да преодолеем този проблем? трябва да имитираме природата и да спазваме а, основни природни принципи. Ние трябва да го направим върху нашите земеделски земи, чрез строго научен подход. И за това апелираме към вашата комисия да подкрепи нашата кауза и разпространяването на консервационното земеделие в цяла Европа в сектора на земеделието. Всички ние сме съгласни, че а, така наречените стандарти за кръстосано спазване а, трябва да се интерпретират от държавите членки, за да бъдат а, ефективни и да, бъдат, да допренасят действително за опазването на околната среда, за намаляване на ерозията а, и така нататък. Всички сме съгласни също така и за мерките по екологизирането. Всъщност тези мерки имат добавена стойност за постигане на целите и за смягчаване на климатичните промени. Ако можем в областта на земеделието да прилагаме консервационни мерки. Ще получите тези резултати, които сме изчислили възоснова на научни изследвания, ще бъдем в състояние да запазим съдържанието на въглерод в почвата в различните географски региони, както при многогодишни, така и при едногодишните култури. Ако приложим тези цифри върху културите, които виждате във втората таблица, имаме много добри изгледи да запазим съдържанието на въглерод в почвата. Това спестяване на въглерод можем да изчислим както за многогодишни, така и за едногодишните култури. Виждате, че в Централноевропейски и в Средиземноморския регион могат да се постигнат много добри резултати, да се спести много да се спестят много въглеродни емисии. Потенциалът за улавяне и съхраняване на въглерод в почвата, именно в тези географски региони е много висок. Ако изчислим това в тонове е, спестени въглеродни емисии. Можем да кажем, че могат да се спестят 190 милиона тона е, въглеродни емисии, което, което представлява една пета е, от всички емисии извън сектора на схемите за търговия с емисии. Консервативното земеделие допринася за приспособяването на земеделския сектор към промените в климата. Например, реакции на екстремни природни ситуации, като например тези почви улавят повече вода и не са толкова уязвими на резки промени. В нашия доклад можете да прочетете, че консервационното земеделие може да подобри и конкретно способността на земеделския сектор, да доведе до по-висока производителност и ефективност, да допринесе за биоразнообразието и така нататък. Действително, консервационното земеделие носи изключително много и видими ползи. Виждате на тази снимка а, примери за а, предотвратяването на ерозия на почвата, например. Основното ни послание, което виждате тук, е, че ОСП има значителен марш да защити околната среда, да допринесе за конкурентоспособността на земеделската продукция чрез прилагането на консервационното земеделие. Това е единственият начин земеделието да се превърне в поглъщател, а не в причинител на емисии въглероден диоксид. В държавите членки това означава, че трябва да се променят нагласите, за да проработи този модел. Ние имаме нужда от вашата подкрепа като институция и като политика за разпространяването на този метод. А, смятаме, че консервационното замеделие трябва да бъде признато като мярка за екологизация в рамките на ОСП. Това са организациите, с които работим в миналото и до сега. Резултатите от тяхната работа можете да намерите в нашия доклад. Ще ви представя няколко проекта. Life Plus е единият. Този проект в момента още тече и е финансиран с частни средства. Той е фокусиран върху най-добри практики за управление и тяхното прилагане. Този проект, който сега ви показвам, в момента се изпълнява в Средиземноморския регион. Това беше проект, който подадохме, все още не е одобрен. Идеята му е да се съберат и разпространят технологии и опит в консервационното земеделие в редица държави от Европейския съюз. Благодаря ви. И пани, благодаря, благодаря много. Сега да ще чуем господин Делано. Благодаря. Взимам думата, защото вашето представяне бе изключително интересно и поражда редица въпроси. Говорите за въглерода и неговото улавяне и съхранение – не говорите за азота обаче. Дали вашите практики предлагат също поддържане на ниско ниво на азота? Ние работим наистина за бъдеща реформа на ОСЕПА и консервирането, съхраняването ще влезе наистина, би трябвало да влезе, да не успеем да убедим нашите партньори. Във втория стълб бяха въведени е, нови инструменти, които включват всички проявяващи интерес към този проект това ще бъде и развитие в посока на а, съхранението с издава, създаване на съответни мрежи. Благодаря. Господин Андрю. Благодаря, господин председатели и аз благодаря за изложението. Очевидно важен е въпроса и важно място играе вашата политика и в баланса между <clears throat> конвенциално и биоземеделие. В този смисъл казаното от вас е много интересно. Е, защо нещата не се разгръщат в по-голям мащаб, като гледаме как се настоят нещата в Америка? Този начин на експлоатация там е много по-широко разпространен. Е, защо на нашия континент е, граждан жителите на селските райони нямат по-широк избор. И имате ли елементи на анализ, които да дават отговор на този въпрос? Това е първото. И второ, как реагират земеделците на економическите аспекти. Как, те проявяват ли интерес а, на базата на чисто економически критерии да подизберат тази практика, а не конвенционалните. Тези аргументи са важни, защото ще ни помогнат да ускорим процеса, да заострим вниманието на този отрасъл към всичките тези въпроси. Може би тази идея за възможност на подобни практики е, трябва да отчете економическите и стопанските показатели. Така че трябва да имаме повече данни за економически аспект, за да дадем тласък на подобно развитие. Това ще бъде важно за целия отрасъл. Председателят благодаря госпожа Найджан. Ако в Германия ще ако в Германия тръгна да търся в интернет консервиращо земеделие, винаги излиза израд думата глифозата. Поне така тръбят медиите в Германия. Заглавията обикновено са отрова вместо плук и се твърди, че именно в консервиращото земеделие глукозата добива най-широко развитие. Искам да чуя вашето мнение. Нашите специалисти са който е против премахването на плевелите чрез разораване, трябва да използва други средства. Въобще не се говори за това, че как се работи по този въпрос. Колегата преждеговорившия цитира Америка. Америка за мен не е критерий за разумно земеделие. Вие казахте какви са преимуществата. По-малко вмешателство, по-малко дизел, но има и недостатъци. А недостатъците, доколкото знам в момента, са свързани с използването на пестициди. Госпожа Скоп Като. Благодаря, господин председател. Ние зелените сме съгласни, че поглъщането на въглерода при управлението на земите е отрешаващо значение, за да се постигна целите на Парижкото споразумение, но извинете ме, малко съм скептично настроена към тази идея на земеделието, опазващо околната среда. По същия начин някой ни убеждава, че атомната енергетика ще ни позволи да се откажем от изкопаемите горива. И предишния оратор също така тя говореше за глифозада и за различните лобита. Ние зелените се отнасяме към земеделието много сериозно и много внимателно и отрицателно се отнасяме към интензивното животновътство. ние имаме съвсем различни решения, които предлагаме. Ние сме за възстановяване на почви богати на въглерод чрез биологично земеделие. Ние сме за възстановяване на ландшафти, които са богати на въглерод, особено торфените находища, торфищата. И също така ние смятаме, че ако хората ядат повече растителна храна, а не месо, това също ще бъде по- ниско струващо за самите тях и ще бъде по-опазващо за околната среда. Господин Хауслик. Uh, да, е, всеки 6 месеца чуваме доклади за привидно сензационни нови методи, консервиращо земеделие сред тях, говори се за нови машини, но всичко това е възможно с широко използване на грекозапи. Като Ерик говори, че в Северна и Южна Америка се действа по този начин, да, масово се използва глифозат, а тук да ни се пробутва като нов модел за устойчиво земеделие, да оставим глифозата. Това не е метод, който, който предлага устойчивост. Говорим за повърхностния земен хумусен слой, имаме зелено и устойчиво земеделие, но това е, и все пак най-новото развитие на науката, например Института Тюнен, е, излезе с съпоставително изследване и казва няма натрупване на въглерод в, в, в, в почвата, в повърх, при такова третиране повърхностния слой, но натрупването става по друг начин. Така че това, което ни говорите, е, не е вярно. Все пак института Тюнен трудно може да бъде е, оборен. Те не са и така зелени, така да се каже. Но ние, вие ни говорите точно обратното на това, което те казват съпоставително си изследване изследване. Премълчавате обаче, че при повърхностна обработка знам го от практиката в Германия, имаме проблеми поради оплътняването на почвата. Да, повърхностния слой е рохкав, но надолу оплътняването е неоспоримо. Всички практици, запознати с метода, го казват. Това е проблем, за това всички тези методи в Германия не водят до добър резултат. А казаното от вас за защита защита на климата се разпада, като кажем, че ако има оплътняване на бозите, има по-голямо излъчване, отделяне на райски газ, а той е много по-вреден за климата, а ни вие не можете да го успорите. Така че ако тук някой тръгне да ни разправя, че това е нов метод за екологизация, ще кажа, че това не е нищо ново. Опитвате се да ни, да ни продадете, така да се каже, едно, един модел на земеделие. Ваше право си е. Но ние не на нашия адрес. Тук ние работим и сме сторонници на други методи. Председателят господин Агню. Много благодаря. Всъщност виждам тук три отделни теми. Първо, опазването на структурата на почвите. И вие сте прав. Ако не се извършва оран и брануване, вие ще запазите структурата, ще бъде запазен състава, съответния процент вода, твърди частиците и нататък. Разбира се, това ще спести и много пари, ако това се прави правилно, ще спести и много енергия. За нам, за много селски стопанства, които работят на територии с проблеми в структурата на почвата, но сега благодарение на механизацията има много надежна техника, която успява да опазва структурата на почвата и сега селските стопани знаят как да използват тези машини. И те, разбира се, трябва да могат да опазват околната среда, без да нарушават природните цикли, така че птиците да могат да ядат червите и т.н. нататък. И сега преминаваме към идеята за почвата, която е поглътител на въглерода. Да, няма съмнение, че ако опазвате почвата, ще се увеличи органичната материя в почвата, това ще увеличи процента на хумус и добрата структура на почва ще позволи достатъчно насищане с кислород, и по този начин въглерода ще бъде емитиран от почвата. Вие не може да спрете този природен процес. Тоест, вие не може да постигнете нещо, което да е повече от едни твърде скромни количества, необходими за растенията. Във вашата презентация говорихте за емисиите парникови газове. И наистина, чрез изпаряване на водата се емитират и парникови газове. Но това също така е необходимо. Необходимо е да има вода в почвата. Също така, въглеродният диоксид се имитира също така и от много култури и при използването на торовете. Обаче нас ни убеждават в Европейския съюз да засаждаме повече бобови растения, така че да се обогатява почвата с азот и да се намалят емисиите парникови газове. Но това не е така, въпреки всичките твърдения на зелените лобита. Метан също така е проблем, той също е процес на разлагане при налична вода. Ние не можем да спрем този процес. Да, с, с използват на ора можем да спрем този процес, но тук има много минуси. Така че мисля си, че можем да забравим и за това. Зеленото лоби казва, трябва да има биологично земеделие, но тогава ще трябва да имаме по-големи площи земя. Благодаря, господин председател. Това беше от мен. Prosiłbym, aby wystąpienie nie konkurowały с czasem с презентация. Нека да видим дали имаме време за изказване. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря за това изложение. Разбира се, много е важно да говорим за измененията в климата. Всички виждаме екстремните явления, последиците от тях. Тези екстремни природни явления стават все по-чести и все по-мащабни. Има неща, които виждаме сега, които бяха немислими преди 10 години. Да, ние трябва да се борим срещу изменението в климата и глобалното затопляне. И трябва колкото се може по-малко да нарушаваме естествения състав и структура на почвата. Но как могат това да направят селските стопани? В Румъния и в много други държави от източна Европа селските стопани биха искали да имат необходимите машини, които също така бих позволили да генерират повече печалба, но това е сложно. Мисля, че в Европейския съюз трябва да отчетем всички аспекти и да помислим как да улесним селските стопани в закупуването на такива машини. Много е важно да се мисли за това как могат да бъдат подкрепени държавите членки от Европейската комисия. За земята, която не е много продуктивна, тук трябва да помислим дали за нас Европейския съюз няма да бъде по-добре да насърчаваме дългогодишни, многогодишни култури или залесяване на подобни площи, защото по този начин можем да се борим срещу замърсяването. Например, ако вие произвеждате само 1000 кг пшеница от хектар, то тогава тази земя не е продуктивна. Може би трябва да се намери друго използване на тази земя и трябва да насърчаваме този процес. Благодаря ви. Госпожа Агилера. Добър ден, благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря за изложението, за много интересната лекция. Наистина тя беше много интересна и ни запозна по-добре с тази тема, от която се интересувам. Имаме много стопанства в Испания, голям брой стопански производители, които извършват тези промени. Затова на мен ми беше особено интересно да науча за напредъка в тази сфера. Да, разбира се, има някои проблеми. Например, използването на хербициди, нещо за което беше използване. Да, разбира се. Това е много сериозен проблем. Но искам да ви попитам също. Несъмнено, избягването на ерозията на почвите, несъмнено, е важно и важно да се опази структурата на почвата и се избегне ерозията. Мога да потвърдя, че колкото по-малко намеса, колкото по-малко промени, толкова по-добре се опазва почвата. Тук няма съмнение, но съм обезпокоена от това, което е свързано с необходимите машини и оборудване. Много често тези машини са твърде скъпи за средностатистическия селскостопански производител, за което говореше колегата преди мен – не може да се използва помощта по втория стълб, за да може да се въведе тази необходима технология и тя да не струва толкова скъпо за селскостопанските производители. Ако това стане възможно, това ще бъде важна промяна. Мисля си, че може да се помисли за такива промени по втория стълб. Е, едва ли това може да случи по първия стълб, но може би е добре да наистина заложим на иновацията, на новите технологии. Също така много интересен въпрос поглъщането на въглероден диоксид. Но трябва също така да се очертае, мисля си, че вашето проучване се говори за това. Трябва да се очертае очертаят възможностите за използване на хербициди, пестициди и да се избират само тези от тях, които не са толкова посрещани на нощ от обществото и които не са толкова вредни за околната среда. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Разбира се, мисля си, че тук всички сме за това да се търсят начини за борба срещу изменението в климата. Това, което се случва е, че обикновено няма желание да се напредва, няма желание да се търсят наистина реални решения, задълбочени решения и се действа много повърхностно. Но промяната на модела на селското стопанство и модела на продажба на селскостопанската продукция трябва да бъдат променени, иначе нищо няма да бъде променено. Трябва да мислим за устойчивостта и екологичната, и економическата, и социалната. И опазването на околната среда е отбор на всички тези проблеми. Не знам защо губим толкова време и защо не искам да напредваме с темата за агриекологията. Можем в тези попросить. Сега, ако не възразявате, ще дадем думата на нашия експерт, господин професор. Заповядайте, може да отговорите на всички въпроси. Okay, uh, thank you very much. Благодаря ви за вашите изказвания. Имаме, за съжаление, твърде кратко време и няма да мога да отговоря на всички. Вие споменахте азота и торовете. Знаете, че азотът причинява допълнителни емисии от азотен оксид. В последните слайдове от моята презентация аз представих подобреното улавяне на въглерод в почвата. Това се отнася и за азота. С подобряването на съдържанието от въглерод се подобрява и азотния цикъл, което води също така до по-високи добиви. Защо? то не е разпространено консервационното земеделие в Европа. В Южна Америка, например, има много повече такива стопанства, както и в Северна Америка и в Австралия. В Азия също така има много такива стопанства. Европа изостава, но все пак има напредък по цял свят а, всяка година се добавят 10 милиона хектара, които се обработват по щадящ начин на територия, територия равняваща се на площа на Португалия. Защо Европейският съюз не се интересува от метода на консервационното замеделие? Смятам, че Европа не иска да напусне зоната си на комфорт е, и земеделците не чувстват нуждата от промяна. От наша гледна точка, съжалявам за това, което ще кажа, това е основната причина за липсата на промени в Европа. В Южна Америка земеделците искаха да пестят и за това започнаха да използват консервационното земеделие. А, така че економиката и спестяванията всъщност бяха основна причина за разпространяването на а, консервационното земеделие. Въпросът с глифозата е често задаван към нас въпрос. Да, действително а, ние а, е, контролираме бурните по всякакъв а, е, начин, включително и чрез е, глифозати. Ние използваме глифозат преди сейдбата, Това е. Това ни позволява заради комбинацията с а, ноутрил, да използваме много по-малки количества, отколкото в конвенционалното земеделие. Така че самата динамика на семената е съвсем различна. И в периода на покълване се появяват много повече, много по-малко буйни, отколкото при конвенционалната обработка на посева. Казахте, че е, няма всъщност улавяне на повече въглерод в е, почвата. Е, има много научни изследвания от реномирани институти, които показват точно обратното. Има много знания и резултати, които показват именно това. Защо почвите се изтощават? Питали ли сте се защо в почвата се съдържа толкова малко естествен въглерод. В продължение на 50-60 години използване на земеделските почви върху обработвани почви нивото на въглерод спада на половина. само чрез едно две отказ от оран и използване на остатъците от предишни култури може да се намали, могат да се намалят емисиите. По отношение на оплътняването на почвите и по-високото съдържание на азот, мога да кажа, че консервационното земеделие трябва да бъде изучавано и да бъде след това практикувано. Конвенционалното земеделие е утвърдено от а, столетия. А, консервационното земеделие сега те първа прохожда. За съжаление, европейците като че ли не искат да се учат. А, прекалено сме разглезени в Европа. И за това, а, за да освоим нови методи, обещаващи методи, трябва да се, проведи, трябва да се променим. Трябва да помогнем на земеделците. Това е пътят към бъдещето. Питахте ме за а, споменахте водната пара, която е полезен а, парников а, газ. А, не искаме обаче а, това да се получава чрез изпаряване на вода от а, почвата и консервационното земеделие може да допринесе за ограничаване на нежеланото изпаряване на водата от почвата. На много места в Европа, не само в Африка, не са на разположение добри подходящи машини, техника. И това е нещо, което може да стане част от ОСП в помощ на земеделските стопани, които искат да се здобият с такава техника. Знаем, че има рискове при прехода от конвенционалното към консервационното земеделие. И този риск трябва да бъде разделен, да не бъде носен само от земеделците, за да ги мотивира да направят тази промяна. Питахте ме за хербицидите. Разбира се, ние сме за екологичния подход в земеделието и нашият консервационен метод е част от тези екологични мерки. Използваме всякакви средства, с които разполагаме, за да произвеждаме ефективно, но а, да вносим отговорност. А, тук а, едно лично изказване. А, от три години съм в парламента, за трети път а, чувам а, това. Имам, подозирам ви, че сте лобист, искате да ни продадете глифозат. Можете да го направите навсякъде другате, но не и в нашата комисия. А, отричам нашите земеделци да са резистентни към новото и да го отричат. А, това е абсурдно изказване. Трябва да се засрамите, ако твърдите подобно нещо. И а, също така е безсрамно да твърдите, че имате нужда от европейски средства, за да продавате за в бъдеще повече глифозат. И искам да помоля официално да не се канят други гости, които да говорят в полза на използването на глифозат. И после без емоции. Каждый има право мович, co Искам да ви помоля да запазите спокойствие. Всеки е свободен да направи изказвания. Заповядайте, господин, господин професор. Аз също не искам да бъда наричан лобист. И а, ще дам писмено обяснение на господин... Тоест, дадох писмено обяснение на господин Хойзлинг който на времето остро нападна нашата Федерация за консервационно земеделие. Тогава опитах да представя нещата от нашата гледна точка. Не получих отговор от господин Хойслинг. Ако някой е за използването на глифозат, то според вас той задължително е лобист. Аз не споделям вашето мнение. Глифозатът е важна, важно средство в земеделието не само за консервационното, а и за конвенционалното, където се използват много по-големи количества. И ако разгледате начина и площите, върху които се използва глифозат, тогава съм а, на разположение, а, за да а, се отръка от глифозата като метод за улавяне на въглерода в почвата. Глифозатът е средство на разположение в земеделието, с което може да се работи ефективно и да се произвежда земеделска продукция. не може да искаме да разширим земеделските площи и да отвоим и отчетворим цената на земеделските продукти, само за да не използваме глифозат. Или пък да внасяме земеделска продукция а, от а, трети държави. А, ако искате това, мисля, че трябва да се замислите. Доколкото виждам, няма други желащи да се изкажат. Ясно е, че ще има различия в мненията. Това е нормално, така е в живота. И така работи един парламент, какъвто е нашият Европейски парламент. И тези различия, разбира се, съществуват между различни хора, различни групи хора. Това е нормално. Затова не е изненадващо, че имаме такава ситуация. Вие поискахте думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е един важен въпрос. Не можем да отричаме, че става дума за храните, за човешкото здраве. Трябва да се продължава с изследванията, включително и на инструментите, с които боравят селскостопанските производители, са всичките средства, които те използват. Разбира се, има някои много спорни теми и трябва да напредваме. Разбира се, нека да не забравяме, че има тясна връзка между хранителните продукти и човешкото здраве. Трябва, разбира се, да се очертаят границите – когато говорим за използването на всеки вид замедели, включително и замеделието, подпомагащо отпазването на околната среда. Трябва да знаем също така как се реализират мерките от подобен вид замедели. Председателя, добре, преминаваме към следващата тема. Господин Агню, съвсем накратко, половин минута, не повече. Пан посел Агню. Господин Агню, да, поисках отново да взема думата, защото предишния оратор господин Андрю, който каза, че трябва да се очертаят граници. Да, и граници и пределни стойности трябва да се въвеждат за пестицидите и вече има такива пределни стойности. Но искам да кажа, че не може да имате и едното и другото. Ah, Ако искате да използвате петици, пестициди, за да се борите срещу бурените, вие нарушавате състава на почвата. По този начин отслабвате структурата на почвата, особено при проливни дъждове виждате, че не може да гарантирате реколта. Виждаме това в продължение на години. Ако искате да произвеждате достатъчна храна, селското стопанство трябва да бъде максимално ефикасно, а зеленото лоби предлага това, което ще означава, че ще останем без земя. Вие предлагате да се опазва торфищата вместо да използваме земя за селскостопански цели. Не сме във възторг от пестицидите, но просто те са неизбежното зло и нещата са абсолютно ясни и лесни за разбиране. И отново виждаме, че има различия в мненията. Така че тук слагаме за момента точка. Разбира се, ще продължим тази интересна тема. Благодаря ви, господин професор. Благодаря на всички, които присъстваха на този интересен дебат, участваха. И сега преминаваме към следващия дебат. С сигурност ще се върнем към тази тема, която ще обсъждаме. Такъв е живота. Ясно е, че има различия в мненията. И така още веднъж много благодаря. Благодаря ви, господин професор. Приключваме с тази точка. Още веднъж благодарности към вас, господин професор. Следващата точка за насърчаването на използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. Госпожа Петир е докладчика. Ще обменим мнение по тази тема. През юни вече обсъждахме тази тематика и в момента, разбира се, можем да споделим нашите мнения за този проект доклад или по-скоро проект Остановище на госпожа Петир. И сега ще финализираме нашия дебат и ще дам думата на госпожа Петя. Заповядайте. Хвала, господине predsjedniče, поштоване. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по селскостопанство, като говоря за цялостния пакет, предложен от Комисията в областта на енергетиката. В него виждаме предложението за възобновяемата енергия, нещо, което ще има най-голям въздействие върху замеделието и горското стопанство. За съжаление, в решението на председателския съвет не виждаме отразено значението на тази материя. Ние имаме право по точка 53 от правилника да представлявам нашата комисия. Като докладчик се спирам основно на най-важните аспекти в този пакет, в това предложение за законодателство, които засягат пряко селското стопанство и селското стопанските производители. Важно е да не се изпращат послания към съвстопанските производители, които да са в противоречие с посланието заложено в проекто регламента. Предлага се показател от 7% като дял на възобновяеми енергийни източници в общото производство на енергията. Предлагам да се ограничи и използването на биогаривата, особено у нези произведени от палмово масло, тъй като те водят до обезлесяване в развиващите се страни и допринасят за обедняването на населението там и изменението на климата. Трябва също така да се разгледа ролята на биогоривата. Не трябва да бъде процента на използването им повече от 15% в секторите на транспорта. Трябва да сме по-амбициозни от това, което предлага комисия. Трябва да предложим максимум от 8,3% за този сектор Всяка от държава država трябва treba dati трябва да отчетем и конкретните характеристики на всяка държава членка. Държавите членки трябва да имат възможност сами да определят дела на биогоривата в сектора на транспорта. Те трябва да имат възможност да взимат решения, свързани с непряката промяна в земеползването. Това явление се наблюдава твърде широко в някои трети държави. Държавите членки трябва да могат да възприемат собствена политика, така че те, де, те да определят дела на биогоривата в светлината и на международно правните ангажименти. Съюзът следва да подкрепя използването на високоефикасни биогорива, например, които са вторичен продукт от производство, например, на фуражи. Това също така въжи за съдържание на протеини в оражите. Предлагам да се увеличи производството в държавите членки на протеин, който да се влага в оражите. Критериите не трябва да водят до ненужно административно бреме критериите са важни, но те не трябва да бъдат разнородни. Ако, например, се използва интензивно горската площ, в една държава членка от една голяма фирма и тази същата фирма, това също дружество има горски площи, които управлява екологосъобразно в други две държави членки, не трябва да се взима усреднената стойност. Трябва да се отчита ситуацията във всяка една отделна държава членка. Когато разработвах моето становище, отразих резултатите от консултациите, включително и с докладчиците в сянка, отразих и мненията изразени на предишното заседание на комисията. Исках да изразя силната категорична позиция на нашата парламентарна комисия, така че нашето мнение да бъде отразено от водещите комисии. Необходимо е да гарантираме намаляването на емисиите парникови газове. Необходимо е да се гарантира по-голямата енергийна независимост на Европейския съюз. На 19 юли е крайния срок за изменение. Предложих този срок, за да има достатъчно време за подготвяне на изменения. С нетърпение очаквам продължаването на работата с всички ви. Господин Деланой, благодаря. Преди всичко искам да благодаря госпожа Петир за е, работата и е, както и с докладчиците в Сянка, тъй като и нашата комисия са докладчик. Това е всъщност едно преразглеждане с, на документ с отражение върху земеделието и промишлеността. Условията са трудни. Е, отражението върху, човек, върху човека не бива да се е, забравя. Е, така че ролята на възобновяемите енергоисточници е, е много важно. Говорим за увеличаване на целта до 2030 година. Тя обаче не бива да влиза в разрез с националните цели на държавите членки. Предложението на комисията не предвижда никакви задължения за отрасла. Мисля, че е добре да запазим 12% за транспорта. За да бъдем честно, трябва да почвата. имаме предвид и отражението върху почвата, както и да се вземе предвид е, използването на биомаса от селското и горското стопанство. Това трябва да бъде в съответствие с а, а, общото развитие и тук биогоривата трябва да се имат предвид. Всичко това трябва да бъде сторено по съответен начин. Добре е да създадем нова категория на биогорива, които да се използват да бед с ограничено отражение върху а, състоянието на водите и почвите. Госпожа Петър предговори за 8,3% от 2030 година. 2030 година всъщност позволява да заложим по-амбициозни цели и заложените 8%, 8 продължава да позволява да продължим да работим по този въпрос. Е, съпътстващите производства също трябва да се имат предвид, е, защото те ни позволяват да намалим зависимостта от вноса на протеини. Подкрепям предложението на е, комисията, както заложените е, и в нея цели. Е, трябва да се потърси възможност за максимално бързо освояване на енергите. Добре е, е биогривата, възобновяемите е, източници да бъдат съответно използвани по добаващ начин. И накрая е, ние смятаме, че трябва да работим за възобновяемите източници, особено да да се популяризират и сред земеделците, но и сред потребителите с е, цената на по-низки такси и даръци. Благодари, господин Агню има думата. Благодаря. Ето, дойдохме си на думата. Възобновяемите енергоисточници. Какво всъщност става в моята родина? Съди един фермер, а, е, Царевица като потенциален енергоисточник. Набляга се Оранс. След това трябва да използва а, а, торове, което предполага енергия от изкопаеми енергоисточници. След това продължава обработката. След напочвата, след това а, идва жътвата а, е, и транспортирането на, да речем, 50 км. Всичко това е свързано с разход на енергия. И е, всъщност е, е, всичко това звучи налудно, ако продължаваме по този път. И тук има и проблем за бюджета. Това ще струва около 1 трилион евро само за да инвестираме в електричество от възобновяеми енергоисточници. Налага ли се да вървим по този път, ако ще трябва да намалим въглеродния двуокис и накрая? Има и въпрос на субсидиарността. Това европейска компетентност ли? Аз мисля, че не. Държавите членки трябва да имат правото на глас тук. И накрая е, е, имаме нова европеизация на всичко това в целите на, целите на хилядолетието. Някой любезно да ми обясни за какво всъщност говорим. Госпожа Скот има думата, реплика от залата, която ние не чуваме. Благодаря, господин председателю. Е, предполагам, ще се зарадвате да чуете, да ви припомня, че след 18 месеца господин Агню ще провежда политика само в нашата страна, така че спокойно. Е, въпросът е да за нашата, е, доколко сме амбициозни. Знаем, че първата директива за околната среда по бе обект на сериозни критики от еколозите, така че е много важно да бъдем наистина много внимателни този път има много сериозно отражение върху начина на състоянието на обработваемите площи, защото всичко това не се отчита при производство на биогоривата. Известно е, че най-опасните биогорива се отразяват на селското стопанство, но какви са другите отражения? Снижаването на целите които се предвиждат от 4,9% е, до, е, до 3,8%. Ние сме за нули. Сега за докладчика. Благодаря е, за свършената работа и за доброто взаимоотношение с нас, но не по всичко сме съгласни. Целите на комисията по отношение на, на биогоривата не са достатъчно амбициозни сериозни. Съжалявам, че докладчика залага на целта 27% за 30 година, което е по-низко ние смятаме, че от друга страна други а, цели са заложени твърде високо и ще се отразят на от, отглежданите култури. А, освен това, съпътстващото производство на фуражи ще се на, отрази много сериозни, сериозно върху производството на съдържащи протеин, протеин, протеини храни. Разбираме съображенията на докладчика по отношение отношение на горското стопанство, но все пак трябва да се гарантира добър мониторинг на базата данни, е, защото целите трябва да бъдат послушани. Целите, които са заложени тук, не са ясно формулирани и откриват, отварят опасни вратички, специално по отношение на парниковите газове. И накрая трябва да запазим учурищата, а също и горите, е, е, защото горите са единствения източник на дървесина в момента и ние ще трябва да имаме предвид всичко това, когато говорим за е, овладяване на горивата. Е, сега господин Буда, имате думата за две минути, както и всички след вас. Благодаря, господин председателю. Дори и две минути няма да ми трябват. Много е важно да поговорим за биогоривата, както и да намерим разумен баланс между тяхното производство и осигуряването прехраната на нашите съграждани. Във всички земеделски райони забелязваме сериозно намаляване на другите култури в полза на био растителността на културите за биогорива. Нека използваме на новите биогорива, но не можем винаги да съчетаем възможностите на държавите членки с заложените цели. Много е важно да говорим не само за енергия, е, енергия от възобновяеми енергоисточници, но също така и за възможните енерго за вятъра и слънцето като възможни енергоисточници и да поднасърчим държавите членки да инвестират в такива альтернативни енергоисточници с цел в крайна сметка да намалим своята енергийна зависимост от Русия и други държави вносители. Затова нека оставим достатъчно свобода на държавите членки да разработят собствена политика. Следващо изказване. Благодаря, господин председател. Аз изказвам благодарност първо на колежката Петир за свършената работа. Искам да кажа, е, че като през че до голяма степен подкрепям предложението и текста на комисията допуска определени грешки и отваря твърде много място за идеология вместо реализъм. по отношение на въглеродните емисии всички ние сме съгласни, че трябва да тръгнем от определено ниво. И тук да трябва ясно да помислим за горите, след като не искаме да речем горива от палмово масло. Но трябва да се съобразим с действителността. Не, не се казва всичко да погледнем истината в очите. Европейското земеделие през последното десетилетие произвежда добре, което е хубаво и ние имаме по, нужда от по-малко обработваеми площи, за да покрием своите нужди. Отново ще приведа един познат ви пример. Ако за във Франция а, а, е, произвеждаме, а, да речем, захар от цвекло, а, през последните години броя на необходимите обработваеми площи за захарно цвекло сериозно е намалял при същата същото количество производство. Така че трябва да е, имаме предвид е, е, и възможността да запазим тези цени. Нуждаем се от стабилност. Ние вярваме на изследванията, трябва да продължим към горивата от второ поколение. Но трябва да имаме предвид, че ние разполагаме с всички средства има научни разработки, има микропроекти за новото поколение, но нямаме широко производство и най-вече няма никаква, никакъв промишлен проект, който да работи по този начин. И да ни се говори, че има изключителни неща, не е обективно. Нека видим цифрите. Така че не да, да потърсим чрез амортизацията на инвестициите в горевата първо поколение, да овладеем тях и след това да мислим за второ поколение. И парламента, и е, е, европейските институции не трябва да променят стойностите в ход. Приети са определени стойности, които сме обсъдили, които са приети в трилога. Не може сега да тръгваме с нов текст, с нови 10%. Проектите са в ход. Нека ги завършим. Аз нямам нищо против да се въведат нови национални норми и критерии за годините 2020-30, защо не и 50-та. Трябва да търсим, трябва да изследваме, трябва да търсим нови възможности но а, нека не променяме целия текст и не изкривяваме реалността заради няколко проблеми, които занимават всички ни. Госпожа Делайе, благодаря господин председателю. Първо благодаря Мариана, ти свърши ценна работа. Ще допълня колегата Мишел Дантен и Жан-Пол Дедано трябва да имаме, да споделяме виждането на кръговата економика и какво са всъщност горивата от първо поколение, са свързани с производство на протеини, които ни дават независимост и по това ни освобождава от необходимостта да внасяме ГМО, за да изхранваме своите животни. Така че нека ясно покажем на инвеститорите, на промишлеността, че, както каза Мишел Дантен, да не проме... ние преглеждаме и преразглеждаме директивата, но при това тези изменения будят недоверие в, сред промиш... в промишлеността по отношение на горивата второ поколение. Време е да стабилизираме нещата нещата в името на фермерите, които в момента нямат никаква видимост по отношение на доходите си, както каза колегата, трябва да се погрижим да имат по-стабилни и обозрими доходи. Въпроса на палмовото масло нека не ни поставя в положението заради дървото да не виждаме гората. Е, трябва да преустановим обезлесяването, но трябва да не забравяме и целите за биогоривата от първо поколение. Трябва да имаме ясни разпоредби като рамка за проблемите, които възникват във връзка с обезлесяването, но още веднъж нека не изхвърляме бебето с мръсната вода. Нека да мислим за кръговата економика и за целите, които сами сме си поставили. Да не ги забравяме. Äh, Благодаря, господин Яр. Благодаря на колежката Петер. Е, мисля, че политическото послание и измененията са с вярна посока. Е, и така бих казал това, което въжи във всеки дневието, въжи и за биогоривата. Не бива да достигаме до сблъсък между поколенията. Първото поколение биогорива са много важни, казаха го и колегите. Нищо против да имаме разработване на следващи поколения, но нека не се стига до изкуствено е, противопоставяне при, второ, по отношение на търсенето на суровини, ако имаме проблеми с устойчивостта, говорим всъщност за вносните суровини. Да си го кажем ясно. Ние имаме ясни правила в Европейския съюз и се преследва едно устойчиво производство. А за следващото поколение аз следя с загрижеността, развитието. В, при първото поколение се опитахме да приобщим земеделието към енер, енергетиката и постигнахме известен резултат. И се страхувам, че в следващото поколение ще тръгне голямата механизация и всичко ще попадне в ръцете на крупните концерви, концерт, дни и отново а, фермерът ще се окаже най-необлагоприятстваното звено в веригата. Нека търсим екологично разумни решения да не заклеймяваме палмовото масло. То не е европейско производство, така че нека осигурим сертификация на вносните стоки. Благодаря. Canadá. Е, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. За мен има три важни аспекта. Първо, трябва да мислим за поставените от нас цели намаляването на общото потребление на енергия. Мисля си, че могат години и десетилетия да минат, в които ще говорим за възобновяема енергия. Но ако не помислим как да намалим общото потребление на енергията, няма да постигнем много, няма да намерим положителни решения за целия свят като говоря за общото решение, имам предвид и глобалното потребление. Вторият важен аспект са биогоривата. Според мен необходимо е да се използва земя за производство на хранителни продукти за цялата планета и то по устойчив начин. И трябва и ще бъдат насочени нашите изменения по този начин – Необходимо е да дадем конкретни отговори на това как селското стопанство може да подпомогне глобалното намаляване на енергопотреблението. Благодаря ви. Господин Хауслинг. Е, е, Няколко общи забележки, не позволите. Трябва да има инвестиционна сигурност ако сме взели погрешни решения, обаче, а, това е случая при а, биогоривата, не можем а, да сочим към следващото поколение. А, ние мислехме, че можем да осигурим а, мобилността, като отглеждаме горивата на, поля, на полята. Е, видяхме, че това не става. Видяхте какво се случва в Германия с отглеждането на прекалено много царевица, рапица изведнъж рапицата се представя като нова резерва за бълтъчени в Европейския съюз. Обаче ако отглеждам три поредни години рапица, това е предела на възможностите на почвите. И за това трябва да сменим курса И трябва да сме сигурни, че следващото поколение биогорива действително ще отговаря на целите, които си поставяме. Аз се съмнявам в това. Поставяме си цели от 7%. Аз смятам, че просто тези трябва да ги спестим да не ги похарчим, а не да ги отглеждаме на полето. Трябва да използваме електромобилност, други възможности и да инвестираме в альтернативи, да инвестираме в проучвания, а не за съхраняването на тези биогорива, за които на времето сме взели неправилно решение. И по този начин трябва да а, коригираме курса, който сме поели. Господин а, Догович. Искам да благодаря на Мариана за чудесния доклад по въпроса за биогоривата. Темите, които споменати, са много важни и част от решението за достатъчно протеин за животновътството Ние двамата сме от а, държава, в която голяма част от земеделската земя не се използва. Така че трябва да се замислим как да оползотворяваме земите, да противодействаме на обезлесяването. А, може би трябва да залесяваме площи, където това е по-лесно, отколкото използването им като земеделска земя и това ще отговаря на характеристиките на почвите. Ще припомня, че преди две години се отказахме от квотите за млякото. Мисля, че същото ще се случи с квотите за захарно цвекло. А, мисля, че а, производителите на биогорива ще имат същия проблем. Трябва обаче да вземаме решения подходящи за околната среда и а, също така подходящи за земеделието. Може би а, правилно насочените средства ще бъдат част от решението, а не от проблема. Господин председател, първо е, чухме доклад за мобилност с ниски емисии и а, е, чухме, че е, а, 95% от горивата все още са от а, изкопаеми източници. А, и а, земеделието има голям потенциал в а, използването на възобновяеми източници. Искам да защитя биогоривата от първото поколение. Междувременно има методи, които могат да се използват, които имат, които са екологични и могат да се сравняват с биогоривата от второ поколение. При палмовото масло е ясно, че го внасяме и трябва да бъде то сертифицирано, трябва да прилагаме към този внос европейски критерии. А, освен това, смятам, че земеделските площи могат да се използват а, за, за отглеждането на възобновяеми а, култури. Господин Виланд, благодаря. Господин председател, включвам се по-късно в обсъждането. Благодаря на госпожа Петир от името на нашата политическа група за нейния доклад. Е, искам да изразя едно становище, тъй като доста идеологически е, обсъждаме въпроса. От десетилетия има програма за преминаване към студено пресоване на продукция и а, ако произвеждаме а, от а, рапица 2,4 милиона тона а, и ги обработваме на място, какво по-екологично можем да направим? Не, транспортираме продукцията. А, голяма част от а, а, площа а, преди, когато се е орало с а, коне, а, се, са използвали 20% от обработваемата площа от отглеждане на храна. Сега с тракторите се използват 8%. В момента има и техника, която се състои от електромобили. Господин Ламаген. Е, Господин Фланаган, мисля си, че е доста разумно да се произвеждат биогорива като страничен продукт, особено когато се говори за протеин в оражите, но трябва да се помисли за научните данни. Какъв е максимум енергия, който може да се произведе от един а, хектар? И ако аз съм селскостопански производител, разбира се, ще избера оптималния вариант. И господин Тес говореше за електрическите трактори, но нека да помислим какво се прави. Виждаме отказ от двигатели с вътрешно горене и се преминава към електрически горива. Това го прави Волво. Виждаме, че технологията се развива, технологията за двигатели, за акумулаторите се развива вървим напред. Професор от университета в Принстън ни каза, вместо да се засаждат стотици хектари а, с гори и после тези гори да се изгарят за гориво, по-добре да се използва един хектар, който да ни позволи да произвеждаме повече енергия, било то и чрез биогорива. Трябва да мислим за научните данни, а не да се отдаваме с религиозен плам на някакви догми. Така че трябва да действаме в съответствие с науката, а не религиозните или идеологическите си убеждения. И сега ще преминем към друга тема. Разбира се, има много интересни неща. Господин Хаузлинг, моля, последен в този дебат. Съвсем накратко към Абердес. Нямам нищо против а, а, студенопресованото гориво за собствените а, превозни средства, но това не можем да го направим в целия Европейски съюз. А, тук имаше закон, който предотврати подобно развитие. А, а рапицата за мен не е съвещена култура. А, в а, моята а, федерална провинция на три години отглеждаме рапица. А, защото в противен случай се появяват вредители, които, също които трябва да се борим с пестициди. А, така че не бива да засяваме прекалено гъсто рапицата. Благодаря, госпожо Петир. Наистина имахте сложна задача. И сега дам думата на представителя на комисията господин Баско. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще кажа няколко думи, за да отговоря на този много интересен дебат по това проекто становище, посветено на предложението на Комисията за директива за възобновяема енергия. Искам също така да ви предам извиненията на колегата от Генерална дирекция енергетика, който отговаря за това досие, който за съжаление не може да присъства. Искам да посоча, че комисията предлага до 2300 година да има минимум 27% дял на възобновяемите енергийни източници в общото производство на енергия, но това е минимален показател. Разбира се, ние разглеждаме и възможностите за биогорива и биогаз за целите на отоплението, например. Ние изцяло в нашето предложение отчитаме съображенията, свързани с отговорността, подотчетността и разбира се устойчивостта. Отчитаме критериите за устойчивост, например за биомаса от гори и предлагаме да се прилага подход основан върху риска и разбира се, това трябва да бъде отразено и в националното законодателство. Искам да посоча кои са основните сфери, които предизвикват нашата загриженост в това становище. Първо, разбира се, приветствам решението, решимостта на докладчика да се напредва с използването на възобновяеми енергийни източници, но искам да кажа, че предлаганите от нея показатели, включително и за дела на биогоривата, са твърде амбициозни и едва ли могат да се постигнат до 2030 година. Трябва също така да се помисли, че са необходими достатъчно инвестиции, достатъчно време и достатъчно стимули, за да може сектората да започне да произвежда второ поколение биогорива и още два важни аспекта. Искаме да изразим съмнение, що се отнася до високо ефективни биогорива, както те се наричат в становищата, защото научните данни показват, че дори ефикасните биогорива водят до риска до значителни промени в земеползването, дори и ако се отчита това, че те могат да са важни за съдържание на протеин в фуражите. Също така искам да ви привлека вниманието към приложение 9 в предложението на комисията. То е предмет на процедура за съвместно взимане решение. Това може да забави процеса и може да бъде вредно за операторите, особено що се отнася до необходимостта и тяхното желание да правят дългосрочни инвестиции. Така че искам да кажа, че разбира се има някои много положителни моменти в доклада, но предизвиква този доклад и някои съмнения сред нас. Заповядайте, госпожо Петер. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря всички колеги за техните предложения, за техните изказвания. Вече говорих с докладчиците в сянка и мога да се съглася с повечето от техните доводи, както и доводите, които прозвучаха тук но трябва също така да мислим за това какъв е кръга от нашите правомощи и отговорност. За съжаление не можем да отразим всички внесени предложения в доклада, в становището, защото много от предложенията не са свързани с предложението на Комисията за директива за възобновяемите енергийни източници. Има също така и изменения, които надхвърлят правомощията на нашата комисия. И ние ще се стремим да намерим компромис в текста по важните за всички нас аспекти. Започвам с принципа на субсидиарност. Когато залагах този принцип в моето становище, отчитах този принцип и по никакъв начин не съм поставила под съмнение този принцип. Що се отнася до казаното от Европейската комисия? Да, аз предлагам отмян, е, да се откажем от е, допълнителни делегирани актове чрез приложение 9. Мисля си, че по този начин нещата само ще се осложнят. По този начин се затрудняват е, ин, евентуалните инвестиции. Искаме да имаме ясни цели ясни целеви показатели, така че инвеститорите да знаят какво могат да очакват в бъдеще, когато взимат решения за инвестиции. Днес има твърде много неяснота. И това е резултат от непрекъснати промени в правната уредба. Поради това виждаме недостиг на инвестиции в държавите членки. Смятаме, че Европейската комисия и съвета трябва да мислят за разумно законодателство, което да благоприятства развитието на нашето земеделие и горско стопанство, да допринася за устойчивостта. Използването на възобновяеми енергийни източници може да доведе до много ползи, но същевременно трябва да се гарантира сигурно за инвеститорите, нещо, което в момента липсва. И искам да призова колегите и докладчиците в сянка да внесат своите изменения и мисля, че в, края, в крайна сметка ще имам балансиран текст, който ще бъде полезен за всички. Благодаря ви. отчитаме това, което вие ни казахте. До 1 часа на обя, 19 юли, е срока за внасяне на изменения. Благодаря на госпожа Петели и всички, които се изказаха по тази изключително интересна и спорна и важна тема. Сега точка 10. Презентация на предложение за акт на Съюза за укрепване на позицията на селскостопанските производители в веригата за производство и доставка на храни. Вие вече знаете, че през юни тази година този акт, или по-скоро това предложение, беше представено в пленарна зала – Комисията ИМКО ще подготви своето становище, ако нашата комисия е водеща. Освен това, комисията ИМКО се обърна с писмо към председателя на парламента и комисията ИМКО поиска тя да бъде водеща комисия. ИМКО подготви доклад и казва, че това е тази тематика е правомощият на комисията ИМКО. Така че госпожа Магинес от наше име подготви становище. Тя извърши е огромна работа. А тя почти правеше пируети, за да може да отрази всичките внесени изменения и да може Нейният доклад, нейното становище да отразява нашата дейност, дейността ни в тази комисия. В съответствие с, с точка 46 от правилника, всеки депутат може да внесе предложение, което да изисква от е, Европейската комисия да предложи акт на Съюза. И тук става конкретно дума за взаимоотношенията между операторите, които участват в създаването на веригата за производство и доставка на храни. И знаем, че когато има 7 депутати, а, тогава се смята, че това е напълно достатъчно да се прояви инициатива от страна на парламента. Имаме 7 такива депутати. Така че парламентът може да упражни това си право на инициатива чрез приемане на резолюция възоснова на законодателен доклад по собствена инициатива и след това парламентарната комисия трябва да вземе решение в рамките на 3 месеца и след това вече има възможност авторите на предложението да се обърнат към парламентарната комисия, сато съответната парламентарна комисия. Давам думата на авторите на предложението, които да ни представят своето предложение. Кой от вас ще се изкаже? Кой от авторите? Господин и така, господа Капуто, Андрю, Тарабела, Кузьмюк, Казулу, Бове и Фланаган. Господин Капуто, вие ли ще се изкажете? Заповядайте. Си, грация, грация, президент. Благодаря, господин председател. Говорим за законодателен акт е, в подкрепа на земеделците в веригата за доставка на храни. Това е важно за нашата комисия. Ще използвам времето си за изказване, за да се спра на всички важни въпроси, свързани с е, този законодателен акт. Вчера изпратихме всички членове на комисията един имейл с всички важни точки от законодателното предложение. Председателския съвет за първ път взе решение да възложи воденето на това досие на комисията Агрия, не на ИМКО защото става въпрос за потребителите, но всъщност по-важни са производителите на храни, именно земеделците. Основаваме се на член 43.2 от договора за функционирането на Европейския съюз, член 114 също така е част от правното основание – а, Директива 29 от 2014 година се споменава за защита от нелоялна конкуренция. Говори се за хармонизирани действия за регламентиране на взаимоотношенията между потребителите и потребителите. Редица държави, между които Франция, Германия, Австрия и Швеция, твърдят, че трябва да бъдат регламентирани и взаимоотношенията между производителите, а именно между селските стопани, за които няма правила, които да предотвратяват нелоялни практики. И още един въпрос в тази връзка засяга съвместимостта с законодателния пакет Омнибус. Обръщам внимание на това, че предложението Омнибус и това предложение законодателен акт не са взаимно изключващи се, защото предложеният от нас акт отива по-далеч. Тази инициатива е единствената възможност за постигането на европейско решение за предотвратяване на нелоялни практики в областта на земеделието. А, именно доставката на храни страда от е, нелоялна конкуренция. Най-силните на пазара използват е, позицията си, като например е, големи търговски предприятия, налагат условия на земеделците, имат право едностранно да приключат договор и е нарушен баланса, който гарантира справедливост на взаимоотношенията. В момента няма правила на Европейския съюз, в защита на земеделските стопани срещу големите търговски фирми. И за това в този законодателен акт, с него трябва да се създаде една рамка за всички държави членки, с които да се налагат санкции при нелоялна конкуренция и да се даде възможност земеделските стопани да защитят своите интереси. Има а, много случаи на такива нелоялни практики в земеделския сектор обикновено а, страдат а, и биват наказани земеделските стопани. Надявам се, ние, които винаги сме се изказвали в подкрепа на земеделците, да преминем от думи към дела. Не говорим за политическа инициатива, а за действие в полза на земеделците. Мисля, че всички политически групи от целия парламент трябва да предприемат нещо за защита на интересите на селските стопани. Благодаря, казва председателят. Преминаваме към дискусията. Госпожа Мартинес. Благодаря, господин председател. Преди всичко, благодаря за обясненията, дадени от господин Капуто. Мисля си, че по практически всички тук сме съгласни с проблема, който представихте, защото нашата комисия много сърно работеше по този въпрос, за което говореше и председателят ни. Мисля си, че много важно да обмислим за подбора на момента и за подхода. През ноември 2015 ние приехме становище, имахме имахме много сериозна подкрепа за него, но имаше много жесточена борба между Имко и Ангри за това, коя да бъде водещата комисия. И аз успях с колегите от Тимко, за да постигна безпредседентен резултат в пленарна зала. Ние внесохме и изменения, които бяха част от становището на Агри, които бяха отхвърлени от Имко, но бяха одобрени от 600-те члена на Европейския парламент. Така че във връзка с това предложение стои въпроса. Дали това предложение, ако то продължи да бъде нашата позиция, дали това ще засили нашата позиция или не. В момента имаме силна позиция, но можем без да искаме да я отслабим. Наскоро получихме уверение от комисаря за това, че той ще внесе законодателство. По този въпрос получихме конкретни ангажименти, които са отразени в протокола на нашата парламентарна комисия и ние можем, имаме право да изискваме комисарят да се придържа към тези ангажименти и графика за тяхното изпълнение. Също така става дума и за регламента Омнибус – който също разглежда въпросите поставени от вас, господин Капуто. Така че въпросът тук не е дали това е добра идея, защото всичко, което укрепва позицията на селскостопанските производители в цялата верига на производство и доставка на храни е добра идея. Въпросът стои за избора на момента, за подхода и евентуалните негативни последици. Обикновено говоря кратко, ако ми позволите, ще взема само още една минута. Говорим за избора на момент, на подходящо време. Ако този доклад е одобрен и мисля си, че колегите ще го одобрят. След това ще навлезем в много дълга борба с комисията ИМКО за това кой какви правомощия има. Опасям се, че тази продължителна борба ще доведе до отлагане на момента, в който комисията ще внесе своето предложение. Нещо, което според мен е нежелателно. Но дори да няма забавяне в внасянето на предложение от страна на комисията, ще бъде много сложно нашата комисия Агри да направи евентуално, да изготви евентуално друг доклад. Затова искам да уверя колегите, които подкрепят една от идеите, че съм с помощта на много от вас съм водеща фигура по тази тема и започнах да работя по нея през 2015 и наистина аз съм човек, който иска да засили позицията на сълско-топанските производители в цялата верига за производство и доставка на храни. Но всяко едно от нашите решения, каквото и да вземем, ще има своите последици. И мисля си, че ако ние решим да продължим с това предложение, ще се заблъскаме с негативни последици. Разбирам, господин Капуто, вие мислите със сърцето си, както и повече то, колеги, и вие сте много доброжелателен, добросъвестен, но нека да помислим рационално за последиците. Да речем, това се внася в пленарна зала и много малко депутати гласуват за това, което постигнахме с 600-те гласа за нас, ще отслабим значително нашата позиция. Затова нека да мислим за благото на селско-стопанските производители. С горчивина Искам да кажа, че ако продължим по избрания от нас път, това ще доведе до отрицателни резултати до селскостопанските производители. Много високо ценя ангажимент и отдадеността на господин Капото, но искам да помоля колегите в основа на мною многогодишен опит да ги помоля да бъдете внимателни за евентуалните последици. В момента имаме процес, имаме процедура, които се разгръщат, имаме сериозна подкрепа от пленарното заседание за нашата работа. Ние получихме още през 2016 година нашата подкрепа. Благодаря ви, че ми дадохте повече време за изказване, господин председател. Исках да споделя моята позиция. Благодаря, господин Дантан.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 както колежката Магинес и аз мисля, че трябва да сме наясни. Ние споделяме целите да засилим позицията на фермерите в цялата верига. Ние сме имали достатъчно дейности в това отношение. Трябва да заложим, да подчертаем важността на този аспект Предлагам направеното предложение, промени от, промени от вчера своето правно основание, което е чудесно. Текста ни предлага да тръгнем от общностен текст, който е ориентиран към потребителите. Потребителите и това е доста добре познат текст, който се прилага в някои страни, включително и в моята родина, с цел да се подобри законодателството. Съжалявам, колега Капуто, но във Франция нямахме особен успех, защото две различни по политически цвят правителства предприеха действия, които не доведоха доведаха до резултати. Ето, че сега чакаме Европа да се намеси и да оправи нещата така че чисто правно имаме един е, елемент, който трябва внимателно да обмислим. Дали имаме право, е, което тръгва от потребителя към производителя или е целта да защитим основно производителя. Правното основание не е едно и също не е една и съща правна е, идея и концепция. Е, в работната група за укрепване на веригата за е, земеделските стопани бе обект на специално осмислене и ето, че предложението Европейската комисия да създаде съответна е, правна рамка на базата на съществуващите практики. Това и правим, колеги. Ние получихме широко мнозинство само преди няколко седмици. Само преди няколко седмици приехме текст, който даваме срок на комисията. 30 юни на 18 година. Никой не я оспори. Върнем ли се към днешния текст, става ни това, ни онова защото отясно седи колег Бердес и Пауло Ди Кастро, който би могъл да бъде вляво от, вдясно от мен. Ние бяхме в тристранната комисия и тази работна група ясно разбра, че да се опънеш, така да се каже, на системата, може да води до добър резултат. Поемаме рисковете, каквито и да са те, но а, имайте предвид, че може да се окаже ни едното, ни другото. Комисия, комисарят пое ангажимент пред комисията Агри. Имаме 30 юни следващата година, като ще се мине през специално проучване и оценка на въздействието. Имаме предложение. Но не мисля, че не трябва да тръгваме. Приемем ли предложението на господин Капъто, трябва съответно да го е, променим. Да не стане така, излизаме през прозореца, ти, ти затваряш вратата, те влизат през прозореца. Следващо изказване. Благодаря, господин председателю. Драги колеги, съгласен съм, че този въпрос е един от най-важните особено ако четем важността на земеделието и селските райони за Европейския съюз. Толкова години работим по въпроса и обещаваме решение, но до решение не се стига. Вчерашното ни заседание беше повод за много е, разговори за това, че няма млади фермери. Младежите напускат селските райони. Има климатични проблеми. Е, имиграцията в е, имиграцията на новите държави, по-младите държави членки. Тук се крие разковничето обаче към редица от нашите проблеми е, преодолявайки редица проблеми. Мисля, че гласът на фермерите в много държави членки не се, не се чува достатъчно силно. И това е факторът, който предопределя бъдещето на много фермери. Различни нива на конкуренция, различни цена, различни цени. Колкото и да говорим за единен пазар, за Шенген, условията и плащ цените не са едни и същи. Трябва да потърсим единно решение на този въпрос. Трябва да постигнем добро, честно заплащане за нашите фермери. Те трябва да почувстват, че трудът им е оценен, защото сега те живеят на ръба на фалита. Ако искаме да произвеждат правилно в бъдещето, не бива да забравяме това. Председателят не говори в микрофона, не чухме. Е, всъщност, Нямам кой знае какво да добавя към преждеговорившите. Проектът Омнибус поставя въпроса и за мен това е най-добрия подход и ние ще го подкрепим. От няколко години ние като комисия по земеделието работим по този въпрос. В Испания, например, сме решили този въпрос преди около 10 години по законодателен път. Знаем, че положението е различно в другите държави членки, но нека не забравяме, че не бива да се стремим към единна позиция. Това ще отслаби позицията ни. Преди две седмици нашата позиция бе да се говори за два различни документа и два различни подхода, а това създава впечатлението навън, че ние не подхождаме правилно и че не знаем какво правим. Това е шанс да излезем с добро предложение. Медиите критикуваха това като слаба позиция на парламента, така че е, вече е, злото е сторено не виждам някакви ползи в, от тези два различни подхода. Нуждаем се от регламент, защитаващ всички европейски земеделци ние трябва да защитим тяхната позиция в веригата на доставки. Аз съм против такава двойствена позиция. Апелирам да действаме максимално бързо през следващите месеци. Следващо изказване. Много внимателно слушах аргументите. За мен е важно да, че искаме общо европейско решение. Нуждаем се от такова. В доклада на колежката Магине с 600 гласа за в парламента в пленарна зала е, още повече, че имаме и уверение от еврокомисаря за представяне на проекто законодателен акт през януари следващата година. Всичко това говори, че сме на прав път да не разделяме нещата. Ние трябва да бъдем целенасочени по този път имаме толкова различни национални приложения в областта на картелното законодателство за борбата с картелите. Трябва да ги уеднаквим. Струва се, да изчакаме няколко месеца, за да имаме единен документ. В Омнибус можем да заложим жалоните, но нека изчакаме предложението на комисията. Трябва да запазим поглед върху общата картина. И тук най-ценно би било обединението на силите ни. Господин Делаер. Госпожа Делаер, благодаря. Мога само да се съглася с колежката Магинес и колегата Дантон, Дантен ако се налага, трябва да действаме по различни линии. Но нека не заместваме, не, не объркваме мястото на фермерите във веригата на доставки и на лоялните практики. Това са страни на един и същи медал, но не са едно и също. Така че нека не забравяме, че от една страна има нужда от да утвърдим позицията на фермерите в веригата за доставки. Това е необходимо, но не е достатъчно условие за пресичане на нелоялните търговски практики. 20 години се боря с големите френски европейски вериги но ние нямаме, докато земеделските стопани нямат един партньор за разговори, ето какво отваря пътя на нелоялните практики. И в един момент комисията трябва да излезе с предложение за тези практики, да, да, да ги постави в правна рамка, за да се стигне до взаимно изгодна, лоялна търговия и с крупните търговски вериги. Благодаря. Господин Андрю. Благодаря, господин председателю. Няма съмнение, че сме съгласни относно целта. Напълно съм съгласен с казаното до тук, не го и казваме за първи път. Тук говорим и за нелоялни практики. Но трябва да помислим и за средствата. Спомня, спомням си разговора с еврокомисара в Страсбург, когато беше след нас за, госп... с госпожа Вестагър. Той е обеща от оценка на въздействието, нищо повече. И не мисля, че инициативата на господин Капуто е бързо предлагане на законодателен акт. Да се определи законодателната база. Да, вярно, член 114 очертава такава база, така че нека да очертаем правомощията. И за нас е е важно да ускорим процедурата с законодателна на законодателен проект. Това е много важно а, а, с оглед на това какво ще направим. Комисарят малко се отметна от думите си. Мисля, че негово задължение е да и, и се съобрази с нашата позиция и да излезе максимално бързо с проекто законодателен акт. Благодаря. Пан Агню, пан Пашу. Господин Агню. Не се среща много често в нашия дневен ред предложение за законодателен акт на Европейския съюз. Това ми прилича на нова област, в която Европейския съюз започва да прави закони. Много ми беше любопитно да науча за съдържанието на този акт, който те планират, а, но прочетох само, че имат намерение да предложат такъв акт. Надявах се да чуя подробности от предлагащите акта за съдържанието. Не разбрах обаче нищо по този въпрос. Разбрах само, че има нужда от такова предложение. очевидно депутатите от НП се страхуват от нови законодателни актове. и става конфликт между участниците. Интересно колко ще продължи това с оглед на Брексит. А, може би още преди Брексит този акт, за който говорим, ще влезе в сила и в Великобритания. Sì, grazie Presidente. Allora, io credo che tutti noi siamo d'accordo. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме на едно и също мнение, че слабата позиция на производителите в веригата за доставки на храни а, е а, лоша. Големите вериги не спазват договорите, упражняват натиск по този начин бранша на производителите на храни не може да се развива правилно. И за това парламентът вече предложи решение. А именно хармонизирано законодателство. Не всичко може да бъде регулирано от пазара. И за това с нашето предложение искаме да потикнем комисията да действа. Действително, комисарят ни даде неясни обещания, каза, че ще направи стъпки в тази посока. Не знаем обаче какво де-факто той задвижва. А с този общностен акт искаме да накараме комисията в възможно най-кратки срокове да се заеме с тази тема и да действа, защото нямаме време за губене. Предложението, което направихме и предишното предложение на Европейския парламент са съвместими и не си противоречат. Комисията се опитва да се измъкне, като твърди, че по този начин отслабваме собствената си, помисия, си позиция. Но мисля, че комисията Агри трябва да притисне комисията до стената и да заяви ясно, че нейно задължение е да защитава селските стопани. Господин Дес. Като чета предложението, в него няма нищо грешно. В а, парламентарната група на НП взехме подобни решения още преди една година. А, мисля обаче, че това предложение е устаряло. Ако разгледаме омнибус, ще видим, че дори и да се приеме това предложение, в крайна сметка комисията няма да може да излезе с делегиран акт. За мен предложението е по-късно. Твърди се, че се защитават интересите на земеделците и производителите на храни, но а, не смятам, че това е така. И за това няма да подкрепя предложението. Много се радвах, когато парламентът с 600 гласа прикани комисията да излезе с законодателно предложение. Не, не вярвах, че ще постигнем такова голямо мнозинство. Аз работя по тази тема доста отдавна и колегите ми, които са отдавна тук, ще знаят, че а, отдавна съм правил такива предложения. А, една част от тях и конкретни. Но Марк Магинес е права, от правна гледна точка има трудности. И за това трябва да а, заемаме позиции, които по-късно можем да защитим. Заедно с Павло Декастро във връзка с Омнибус трябваше да приканим настойчиво комисария да направи законодателни предложения. И подобни предложения ще да бъдат навремени 2017, не 2018 година. Така че комисарът трябва спешно да направи предложение, за да може всичко да приключи още този мандат. Но настоящото предложение не допринася за това. Благодаря. Сега накрая давам думата на господин Капут. Извинявайте, господин Фланаган, съвсем накратко. Ще бъда много кратък. Тук един от колегите каза, че комисарят може да се откаже от това, което казва. Той ще го направи. Аз го познавам отдавна. Дори когато случайно изпрати нашия бюджет до медиите, той направи много грешки. Аз нямам доверие на комисаря. И господин Зуло казваше, че трябва да го притиснем с гръб към стената. Не, трябва да го заковем с пирони до стената. Едва тогава ще успеем, може би. Така че не бях изненада на това, което е каза в пленарна зала. Просто той всичко разводнява и никой не може да се разчита на него. Разбирам вашата критика. Но в отсъствието на господин комисаря ще бъде трудно да го приковем за стената. Сега давам думата на господин Капото докладчик по предложението. Комисията иска да коментира. Моля, заповядайте. Ще ви помоля само да сте кратки. Знам, господин председател, но образният език предизвика моето изказване. Само за да внеса някои уточнения и да не влизаме в конфликти в края на дискусията, която водим. Факт е, че комисарят от генерална дирекция Агри искаше такава инициатива за веригата за доставка на храни, но трябва да се направи оценка на въздействието. Това е част от по-доброто управление. В хода на оценката на въздействието следващата стъпка на комисията ще бъде Uh, to... Начална оценка за въздействието. ще започнем и публични консултации. Имаме проект на въпросник, за който ще може да се отговори в рамките на 12 седмици. Мисля, че комисията отговори на въпроса на госпожа Магинец, Магинес. И без да отговарям на въпроса дали комисаря трябва да бъде притиснат, надявам се да съм внесъл малко допълнителна яснота. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата, както казах, на господин Капуто. Благодаря, господин председател. Днешният дебат разкри някои противоречия. Като начало искам да уточня нещо а, с поглед към онези колеги, които а, се изказаха по съдържанието на този общностен акт. Това, което ние правим е следното. Приканваме комисията да подготви преработката на действащото законодателство, за да защити по-добре интересите на земеделските производители. Освен а, думите, трябва да помислим и как да накараме комисията да предприеме конкретни действия. Нашето предложение за общностен акт ни дава възможността да се ориентираме до известна степен а, и да изразим позиция на Европейския парламент. С това предложение комисията ще е принудена да направи предложение през следващите месеци. Другите въпроси, които споменахте, засягат а, всякакви обстоятелства, които забавят процеса. Каква би била по-силната ни позиция с а, оглед на решение, взето преди две години, без всякакво, всякаква промяна за земеделците, които продължават а, да работят при тези неблагоприятни условия? А, освен това, споменахте пакета Омнибус. Подчертавам още веднъж, че нашето предложение не противоречи на предложението Омнибус, а по-скоро си взаимодейства тясно с него. Мисля, че много колеги изведнъж се сетиха за съвсем нови аргументи, свързани с а, тази инициатива. Може би трябва да разгледат предисторията на предложението и онези колеги, които са отскоро тук, а, да не ни обвиняват, че не сме предприели навременни мерки. Искаме да подобрим положението на всички производители и а, искам да подкрепя господин Дантен, който каза, че трябва да бъдем отворени, да си сътрудничим и ако е нужно да променим а, предложението за законодателен акт, за да доближим, да обединим политическите си позиции. С това предложение се опитваме да отговорим на различни дадености, различни ситуации. Разбира се, че процесът е нов. И може би за това не всички действително разбират как то ще допринесе, ще има практическа стойност. Но Европейския парламент има единствен по рода си шанс в рамките на ограничено време да накара комисията да предприеме мерки в защита на земеделските производители. Тук трябва да оставим на страна егоизма си, смятам. Една колежка спомена статия в а, Вестник. Не си спомням да сме давали прес-конференции. става въпрос да действаме заедно в полза на земеделските стопани. Председателят, благодаря. Госпожи и господа, тази тема ще обсъждаме а, по време на заседанието с а, координаторите. Ще ви информираме за резултатите днес след обяд. Сега една минута почивка и започваме с заседанието на координаторите.